Здравейте, здравейте. Добър ден. Вчера и на предишно заседание, както знаете, имахме е, различни разисквания. Днес преди обяд гласувахме, днес след обяд пак ще гласуваме. Така че залата отново ще бъде изпълнена с е, депутати, които ще бъдат готови да започнат процедурата по гласуване. А сега ще говорим за корупция. За първи път Европейския парламент този понеделник започна активно да работи относно корупцията, борбата срещу корупцията. Ние знаем много добре, че това е тема, която комисията следи отблизо. Има много механизми, политики, които са насочени именно към борбата с корупцията с цел постигане на европейски стандарт, да знаем как точно да организираме нашите действия против а, а, този подъл замисъл не само срещу а, финансовите интереси на Европейския съюз, а всичко това е насочено срещу интересите на европейските институции, на гражданите на Европа, на държавите членки. Така че наистина комисията вече подготви доклад относно стратегията за борба с корупцията. Това е един много удачен материал, който следва да бъде използван в хода на анализа на състоянието на политиките и мерките за борба с корупцията. Много благодарим на вас, госпожо комисар Малстръм, че сте тук лично, за да ни запознаете с доклада на Европейската комисия на тази тема. Ние приветстваме вас, госпожо Малстръм, и ви даваме думата. Uh, благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Прекрасно е, че отново се срещаме. Тук задачата ми, разбира се, е да представя доклада за корупцията, но съм готова да отговарям на всички ваши въпроси. Европейският парламент непрекъснато, последователно оказва подкрепа на, на комисията, на мен и на моите сътрудници в областта на борбата с корупцията. Вие Нееднократно сте заявявали как корупцията подронва доверието в демократично избраните институции, вреди на вътрешния пазар, възпрепятства капиталовложенията, облегчава влагането на незаконно придобити средства от престъпния свят. И всичко това, разбира се, е вярно е, и струва милиарди и милиарди на дънакопларица всяка година. Е, данните за 2011, например, е, са на около 120 милиарда е, евро е, годишно. Това е равно на, на целия европейски бюджет и това са само експертни оценки, които вероятно са и занижени. Та крайно време е да се захванем с, с това явление. Отдавна работим по доклада, за да сме сигурни, че твърденията и препоръките са достатъчно солидни. Имаме вече обективна, можем да кажем, оценка на положението за корупцията във всяка от 28-те държави членки. Оценяваме националната специфика, правим специфични препоръки. Разбира се, корупцията варира от една държава членка на друга, но я има навсякъде. Няма в Европейския съюз зона свободна от корупция. И гражданите добре го знаят. Има две изследвания на Евробарометър, съгласно които не по-малко от 76% от европейците са на мнение, че корупцията е широко разпространена в страната, има повече от половината запитани, макар и това да е субективно мнение, смятат, че през последните години корупцията е нараснала един на всеки 12 европейци миналата година е бил пряк свидетел на корупцията. И нещо, което буди сериозна тревога е, че 40% от европейските търговски дружества, е, които са били обхванати в изследването, смятат, че корупцията е сериозна пречка пред стопанската дейност. През последната година и общественият дебат по този въпрос се активизира. Антикорупционната политика е на едно от челните места на политическия дневен ред е, в много страни. Е, въпросът е част от правителствените програми. Приемат се закони, създават се институции и прочее. И всичко това, разбира се, е положително. Ние го отчитаме е, и, и наистина можем да констатираме много добър опит, много добра практика в някои страни. Докладът обаче е недвусмислен. Всичко това не е достатъчно. И то въжи за всички държави членки. Дори действащо законодателство и политика не се следват достатъчно последователно. И не е някакси на лице една цялостна политика за изкореняване на корупцията. Освен това, недобре се осъзнават повсеместният е, ефект от, от корупцията. Като се започне от финансирането на политическите партии, през местните органи на самоуправление, през е, обществените поръчки. Разбира се, нещата варират между страни. В е, една можем да сметнем, че главният проблем е финансирането на политическия живот, в друга обществените поръчки в трета нерегламентираните плащания в здравеопазването. Понякога дори достъпът до здравни грижи е обословен от такива нерегламентирани плащания. Докладът, знаете, е изготвен от комисията, но с участието на национални експерти, научни работници, международни организации и проче. Проведохме редица семинари, дискусии на експертно равнище. Доклада има една уводна част, обща оценка на, на корупционните тенденции в Съюза. След това има една тематична глава за обществените поръчки и накрая 28 отделни глави за всяка от държавите членки. Разбира се, препоръките варират, но, например, е, засилване на на стандартите на отчетност и, и е, управленска почтенност, стандартизиране на финансирането на политическите партии, е, усъвършенстване на вътрешноконтролните механизми, на уредбата за оповестяване на лично имущество, за предотвратяване на стълкновението на интереси, предотвратяване на корупцията на местното равнище на управление – повишаване ефикасността на съдебната система, на правоохранителните органи в борбата с корупцията, гарантиране независимостта и капацитета на специализираните ведомства, където ги има за борба с корупцията и невъзпрепятстване на наказателните производства за корупция срещу избрани политици борба с корупцията от чужбина, особено по повод на обществените поръчки в областта на отбраната, прозрачност на лобистката дейност, механизъм и политика за ефикасно предотвратяване на корупцията в държавни или държавно контролирани предприятия, по-широко навлизане на електронните средства за администрация като начин да се избегне корупцията. И също така, както казах, отделно сме разгледали областта обществени поръчки. Както знаете, до една пета от брутния вътрешен продукт на Съюза се изразходва всяка година от държавните възлагащи органи за доставка на стоки и услуги. Огромни средства. И 20% от тази сума се пада на поръчките над праговото равнище – над което е, се прилага общоевропейската система, е, регламентираща обществените поръчки. И през 2010 година корупцията в обществените поръчки само в 5 отрасъла, в 10 държави членки, възлиза на около милиард и половина евро годишно. И според данни на Евробарометър от миналата седмица, една трета от търговските дружества, участващи в е, търгови процедури, заявяват, че корупцията им пречи да получат поръчката. И докладът препоръчва по-системно прилагане на оценката на риска за корупция по отрасли, повишаване на прозрачността в целия цикъл на възлагане на поръчката и нейното изпълнение – засилване на <clears throat> външно и вътрешно контролните механизми, гарантиране на всеобхватен преглед, повишаване на осведомеността по линия на превенцията и разбира се повишаване на санкциите. Докладът е прав. Самият факт, че, че имаме вече доклад е, е стъпка напред имаме общ преглед на положението в държавите членки и правим препоръки. От тук нататък ще е, чуем какво имат да кажат държавите членки, вие, националните законодателни събрания, е, представителите на гражданското общество. Тази година ще въведем програма за обмен на опит в подкрепа на държавите членки с участието на НПО и все така ще настояваме за вписването на борбата с корупция в други области на политиката, в това число кохезионната, за развитие, за разширяване и така нататък. Докладът недвусмислено потвърждава, че те първа трябва да се изработи интегрален всеобхватен подход. Ще говорим за корупция и в рамките на Европейския економически семестър – и ще ползваме констатациите на доклада за изработването на нови нормативни актове. След две години ще публикуваме нов доклад, който ще отчетем постигнатото. Разбира се, един доклад далеч не е единствения начин да противодействаме на корупцията, но това е инструмент, така или иначе, и не можем да си позволим да стоим с кръстени ръце. Аз с интерес очаквам да ви чуя, но преди това, господин председател, позволете ми да кажа няколко думи за въпрос, който не веднъж е бил на дневен ред, по който сме получили от вас немалко въпроси и писма. Става въпрос за системата на регистрация на пасажерските данни. Всичко започна с директивата. Миналия месец юни е, въпросът бе сведен до вашето знание е, през Атина наскоро на съвета на министри на вътрешните работи и правосъдието бе изразено на почти единодушна, единодушна подкрепа е, да се работи по въпроса. Междувременно все повече държави членки вземат мерки на своето национално равнище за създаването на собствени пасажерско-резервационни системи, е, във връзка, например, с е, граждани на Европейския съюз, които е, са наемни войници в конфликтни точки по света, това число в, в Сирия напоследък. Но ако не разполагаме с общоевропейска пасажерско резервационна система, Комисията може да финансира, да съфинансира някои национални дейности, но с оглед да се постигне максимална съвместимост между системите и висока степен на защита на личните данни. Но при липсата на европейско законодателство, нашите усилия не могат да не бъдат ограничени. Само ако се приеме европейски акт, в случая европейска директива, в тази област, ще можем да постигнем напредък. Ясно е, че въпросът е предмет на спорове, в това число и в парламента, но такава една уредба е от съществено значение за противодействие на тероризма при защитата на личните данни. Въпросът има отношение и за връзките с Руската федерация. Преди няколко седмици бях в Москва. Руската федерация потвърди пред комисията, че няма да иска резервационни данни без изричното съгласие на Европейския съюз. Contain AP, um, overflights. PNR uh, is also an issue discussed with Mexico. Въпросът за пасажирските данни се обсъжда и с Мексико. Мексико има свое законодателство за събирането. Мексико прие да забави влизането в сила на законодателството, докато не, не се договорим. Поддържаме контакт с мексиканската страна. Миналата седмица разговарях с ресорния министр. Края на месец март комисията ще посети Мексико. И е, ние е, също така насърчаваме мексиканската страна да не пристъпва към пълна регистрационна система на резервационните данни, а да ползва само международния стандарт API. Както, прочим, е, пропуснах да кажа, се ангажира и руската страна. С ваша е, подкрепа, е, знаете, ние сме се ангажирали е, да работим при максимална прозрачност. Господин Мансевиси е, води разговори с всички държави членки и ще ви е, информира изчерпателно. Разговорите се водят на висше равнище на държавната администрация, т.е. не на политическо равнище, и той може да ви предостави изчерпателна информация съвсем скоро чрез секретарят. Това имах да докладвам пред вас, господин председател, госпожи и господа. Очаквам с интерес вашите въпроси. Благодаря ви, комисар Малмстром. Изложението ви бе определено много интересно. Едва ли е нужно да, да подчертавам, не е възможно всъщност да се преувеличи е, значението на този въпрос е, за нас тук в Комисията за правата и свободите, но разбира се и преди всичко за европейските граждани, които е, от нас чакат да направим така, че е, средствата, парите на данакоплаците да бъдат изразходвани целесъобразно и почтено. И въпросът не е просто финансов и не е просто количествен. Нали, ако, ако говорим за главоломно растящия финансов ефект е, от корупцията, е, но, но става въпрос и за качеството за качеството на отношенията между гражданите и управляващите, е, за висотата на доверието помежду им. Да не гледа гражданинът на държавата е, като на прахосник е, на, на честно заработени средства. Предвид тежката, можем да кажем, страшна криза, която трае вече 6-та година. Така, сега колеги, които желаят да се включат в разговора. Ам, и първо бих искал да дам думата на госпожа Гомеш. Благодаря много. Благодаря на госпожа Еврокомисаря Малмстроем за този доклад, който очакваме от миналата година, но слава Богу той дойде и наистина това е доклад от голяма важност аз го прочетох с особено внимание и по-специално раздела за моята страна Португалия, мисля, че проблемите са представени много адекватно. Там става ясно, че Португалия няма стратегия, няма механизми за борба с корупцията по, месма, по, по места и хората имат усещането е следното. 90% от гражданите твърдат, че корупцията е послед, е голям проблем, особено през последните три години. Това е момента на, това е времето на надзора на тройката, която апропо включва Европейската комисия и Европейската централна банка и умонастроението и усещането на гражданите, че корупцията е нараснала през тези три години, отговаря на моите собствени впечатления. И е, е, е наистина жалко, защото е, не Португалия, а ЕС се изправя пред корупцията, защото се оказва, че корупцията не е измислена в Португалия или Гърция, тя съществува и в Германия, това е европейски феномен, и европейско явление и е свързано с в периода, в който попаднахме под неконтролируемото управление на финансите. И всъщност нищо не се е променило в положителен смисъл през последните три години. И е, дори пред очите благословията на комисията, програмите за приватизация, които се проведоха и в Португалия, и в Гърция, станаха истинско гнездо на корупцията, като разбира се, в докладите не става дума за корупция, камо ли за борба с корупцията. Няма съответно и предложения. Тройката благослови също така освобождаването от данъци. Така че това всъщност означава, че ние даваме благословията си за приходите от корупция като съответно тези приходи отиват в места от типа данъчен рай, избягвайки данъчно облагане. И всичко това с благословията на комисията. Внимателно ви слушах и оценявам вашите усилия, защото доклада ви наистина е добър и показва ясно какво трябва да се направи. Вие споменавате, че това ще бъде част от европейския семестър, и оценките на европейския семестър. Съгласна съм, абсолютно е задължително и всичко да стане публично достояние. И е, предлагам, що се отнася за моята страна, защото аз я давам като пример, а проблема е европейски. Ние имаме е, някои особености Например, в бележка под линия се споменава продажба на подводница за, от Германия на Португалия. Същия случай с Германия-Гърция. Е, има хора, които са осъдени, обаче е, Германия не изпълнява, не привежда в изпълнение тази присъда е, защото има сделка и аз се опитах да издействам да и да получа съдебното решение от Германия, но не го получих, не е, не е обнародвано. И наистина в моята страна сред страните, които се сочат с пръст за корупция, но особено в обществените поръчки положението е следното, същото. И усещането на гражданите е, че този път не води на никъде, въпреки че португалците проведоха разследване, което доведе до осъдителна присъда в Германия но в края на краищата няма кой да поеме поне политическата отговорност. Защото всъщност политическата отговорност попада на е, плещите на господин Барозо и на <coughs> министъра на а, отбраната в а, Португалия така че непрекъснато има промени и по отношение на, на а, прокурорите. Нуждаем се от помощта на Европа и европейския семестър е част от това. Значи, е, е, Подводниците са един случай, но имаше още един случай, лично отговор на комисията. Правителството на екваториална Гвинея е един от най-корумпираните диктаторски режими в света, решава да се присъедини към основната банка Бани в Португалия. И разбира се, всичко това е свързано с пари на нашите данакоплатци. Това е невъзможно и се надявам, че поне този път Европейската комисия и ЕЦБ няма да позволят осъществяването на тая сделка, прочиваща на корупция. Председателя, благодаря госпожо Гомеш. Това беше наистина едно страстно изказване и благодаря, че е, под, бяхте относително кратка. Сега господин Де Йонга. Благодаря, господин председател. И аз благодаря горещо на вас, госпожо комисар, за представянето на този доклад пред нас. Мисля, че 2011 година имахме първо официално заседание, посветено на тази тема. И тогава една група депутати обсъждахме мерки, които бяха предложени. Тряло остана с впечатление, че наистина вие сте много сериозно ангажирана с тази своя задача. А сега, когато ни представихте доклада, както и госпожа Гомеш преди малко каза, виждаме отново потвърждение. Интересен е много този материал. Използвали сте много източници. Аз се радвам, че няма чак толкова много проблеми очертани в него. Радвам се, че разполагаме с този анализ. Имам редица неща, по които искам да се изкажа. Първо, един въпрос. В доклада вие заявявате, че Проявленията на древна корупция не са голям проблем. По-скоро, че става въпрос тук за достъп до публични услуги и здравеопазване. Тогава искам да попитам, това сериозен проблем ли е в държави членки, защото наистина в някои случаи ставаме свидетели и на това, как граждани се оплакват, че трябва да заплатят, за да получат съответната услуга и то редовно. Разбира се, такава практика не може да бъде приета. Е, според мен е много важно да се разглеждат и тези случаи. Разбира се, обществените поръчки са много важен е, сектор. Що се отнася за по-древните проявления на корупция? Според мен трябва да обръщаме внимание на тях. От една страна трябва да отграничим широко разпространените форми на корупция в областта, например, на обществените поръчки, но нека да има и идеал в доклада посветен на древните корупционни практики, които са много важни за гражданите. По-нататък комисията съвсем справедливо а, призовава за активно действие по отношение изпълнението и на съответните актове. Наистина има изключително а, много писано по този въпрос. Не съм запознат с всички приложения, например, на директивата по този въпрос. Във всеки случай, разполагаме с инструмент на общностно ниво. Мисля, че освен съвета на Европа, надали друг се занимава с разработването на подобни инструменти. Изключително важно е да знаем кога има корупционни практики, които съществуват между стопански субекти, например кога се върши нещо под масата с цел постигане на конкретни цели. След това някои по-широки теми. Може би едно от първите аспекти свързани с приоритетните ни действия 2011 година, бяха насочени именно към европейските институции. Ако искаме да кажем какво трябва да предприемат държавите членки, първо най-напред трябва да се обърнем към наш, нашите структури, така че те да бъдат в изряден вид. Е, известен е съществуващия е, конфликт на интереси. Имаше няколко случаи, както в Европейския парламент, така и в комисията, в агенциите в и сметната палата проявява конкретен интерес по темата. Така че наистина програмата за изпълнение е много обемна. Много ще моля да ни информирате как стоят нещата по отношение институциите в Европейския съюз, така също така и относно положението в държавите членки. След това, економическите последствия също както и госпожа Калмаш преди малко каза. Корупцията и корупционните практики бяха споменати в някои държави. Например, в Гърция казахте, че нещата не са се подобрили особено, но че има специално създадени активни групи, които под инициативата на тройката функционират в страната. А, аз искам да попитам обаче, как точно използвате и как, предоставилите се възможности и как мислите, че от тук нататък ще се развиват е, нещата в тези държави. Така че в крайна сметка, както Гърция, така и Италия да се превърнат наистина в едни изключително конкурентно способни държави в този смисъл. И по-нататък, що се отнася до бъдещето? Е, Изборите за Европейския парламент са съвсем скоро, но много бих желал да можем да създадем и собствена резолюция по тази тема. Ние знаем, че в момента е, голяма е битката за включването на теми в дневния ред за сесията през месец март. Така че по-скоро въпросът ми е към вас. Как комисията ще направи необходимото, за да остане тази тема на дневния ред и на вниманието на следващия мандат в парламента може би е необходимо да се разработи някаква конкретна мярка, конкретно писмо, но трябва да гарантираме успех. Благодаря. Господин Кирков има думата. Vote, yeah. Искам да ви напомня, че имаме и да гласуваме. Извинете, че пропуснах вашето изказване, госпожо комисар. Просто искам да го поговоря някои аспекти, кои са явления, които са точно на границата с корупционните практики. Понякога трудно се разграничавате. Що се отнася до мерките за контрол в държавите членки и въпроса свързан с конфликта на интереси? Много често е, нещата се оправдават с бюджет, с начина по който се изразходват средствата и така нататък. Дали европейските институции са, имат корупционни практики, ко повече пари ли се харчат там, се се задават въпроси. Но аз в моя регион по-скоро казвам нещо друго а, необходимо е да обърне внимание на средствата, които се харчат именно в нашите страни. И в този смисъл бих призовал към следното. Мисля, че комисията трябва много по-категорично да отстоява а, проблемите и тяхното местоположение. Защото хората винаги имат своите ушествания, становища. Необходимо е, например, че комисия... ще казват винаги, че комисията е необходимо да насочва вниманието си към корупционните практики, към зоните на конфликт и така нататък. Да, това е така, но имайки предвид отношението към корупцията в моята страна. Стандартът е много висок, уверявам ви. Във всеки случай ние ставаме свидетели на това, че се разхищават средства в много случаи, които са именно на дънакоплаците. Така че мисля, че трябва много по-конкретно да се определят мерките, които ще приложи комисията. Благодаря. Още по кратко ще се изкажа няколко думи само, да, е, данните са, са красноречиви. Но вие все пак е, в изказването си неведнъж е, споменахте субективната оценка, субективната представа. Без съмнение, все пак има някаква разлика между реалност и субективна представа. Та за напред, как смятате да работите по доразвиването на критериите за оценка на явлението? Някаква научна база? и всичко това, което твърди Евробарометър, така нататък, да бъде е, оценено по-безпристрастно. И на второ място, какво може да ни кажете за евентуалното включване в доклада на състоянието на европейските институции? Имате ли такива намерения, що се отнася до корупцията? А, благодаря, господин Бронкс. Yes, your, your went... Е, госп... Госпожо комисар, вашия доклад далеч надхвърли рамките на въпроса за корупцията и, и европейските институции. Вие говорихте за обществата и економиката в цяло. Вие бихте ли ограничили до някъде обема на корупцията до значението на положителни стимули за промяна на едно или друго решение или пък бихте включили в понятието и употребата на заплаха, всъщност на отрицателни стимули за вземането на едно или друго решение. Е, и с оглед уязвимостта в социален план на някои хора, начин на живот, чието е уязвим. Хайде така да се изразим. И какво да говорим за корупцията, която влияе върху политически решения. Преди десетина години в Великобритания имаше един такъв случай, без да споменавам имена. Е, в който определен политически дарител, е, донор, имаше връзки с е, страна до някъде неуредени отношения с своите съседи и се оказва, че е дарил средства на всички кандидати за висши постове от съответната британска партия. И тук можем да говорим за политическа корупция. Е, тук не ставаше дума за повлияване на изхода от е, изборите, а за купуване на влияние, независимо от това, кой в края на краищата е на власт. Освен това, корупцията може да бъде така е, деликатна, че, че почти да не се е, забелязва любезност, внимание, е, вместо е, пари в брой в запечатан плик. Е, на към мен никога не са се обръщали с такъв или онакъв стимул да повлияят на едно или друго мое решение, но по-скоро това се дължи на липсата на влияние у мен. Госпожа Ятова. Аз също ще бъда съвсем кратка с един въпрос. Искам да благодаря на комисар Малстрём не само за днешното присъствие, но за този наистина за тази голяма работа, която е свършена във връзка с този доклад. Сигурна съм, че много правителства в Европа четат с моли в ръка всяко едно изречение в него. Но Едно става ясно, вече няколко години след приемането си в Европейския съюз и България и Румъния са изправени пред мониторинг за наблюдение във връзка с борбата с корупцията. От този доклад става ясно, че много други страни имат същия проблем, даже на места и доста, бих казала доста по-тежък. Очевидно този мониторинг като че ли е изпълнил своята роля и в този аспект искам да попитам какви ще бъдат законодателните инициативи на комисията от тук нататък защото очевидно че борбата с корупцията трябва да бъде обща за цяла европа. Виждам, че господин Молдър също се е заявил желание. Имате думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, не мога също да говоря за встъпителната част от доклада, но съм следил медиите и смятам, че комисията положи, полага много сериозно усилие, което трябва да се повтаря ежегодно. Господин Йонг спомена въпроса. Европейските институции не се споменават. Очевидно те, те не се имат предвид и което е малко съмнително. И на мен ми се струва трудно Европейския парламент контролира комисията. Комисията контролира Европейския парламент или не знам нещо. Това може да са сложни отношения, но мисля, че ще е добре за бъдеще а, за обществеността, ако всички се третират а, еднакво, включително европейските институции. Сега, преди да чуем отговорите, моля, позволете да кажа, да, вярно е, че този доклад наистина е, вдигна шум в редица държави членки по, с сериозно основание. Защо? защото той е, е, общо взето поставя на, изпитване, на изпитание основното разбиране, като в резултат на проучването, което сочи, че корупцията е присъща само на новоприсъединили се държави членки. Нищо такова. Корупцията е вездесъща, тя присъства навсякъде, във всички държави членки и рисковете, е, ако останем пасивни в борбата с корупцията, изискват много сериозно внимание. Така че не говорим за тази или онази страна, говорим за всички нас. Естествено факт е, е че е, е, обществените нагласи за, срещу корупцията нарастват, защото гражданите са недоволни, разгневени са след, че след като им бяха наложени ограничения, жертви, а, а, в резултат на недоброто управление на кризата и няма резултати. Освен това, има едно проведено проучване относно е сравнително проучване на средствата и методите за борба с корупцията, с които разполагаме. Но се оказа, че все още не можем е, адекватно да се преборим. Така че трябва наистина да проявим находчивост, за да, ако искаме да отстоим своите ценности. Трябва да въведем нови средства, да намерим нови, да намерим нови средства така че налагат се общи стандарти, налага се форми на наказателно преследване, така че нека Европейския парламент се замисли за това през новия си мандат. Същото се отнася и за бъдещата Европейска комисия трябва да реагираме адекватно на очакванията на европейските граждани. Наше, наш виш приоритет веднага след изборите е, трябва да бъде именно тази борба. Госпожо Еврокомисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за въпросите и коментарите и отново благодаря на всички вас за подкрепата при цялата подготовка на доклада бе наистина трудно да постигнем баланс, да не сочим е, отделни случаи, а общо да открием уязвимите места на всяка държава членка. Това бе наистина много трудно и екипа ми свърши много работа, която обаче искаше много време. Всички ние забелязваме отражението не само в медиите. Аз получавам стотици писма от отделни граждани, които разкриват множество случаи на корупция с желанието да ги, те да бъдат разкрити. Много държави членки се обърнаха също така към нас с желанието да влезем в диалог а, и разбира се народни избранници на местно и национално ниво. също така, че наистина е много важно да поддържам диалог и е важно как можем и неофициално, и по-официално да действаме. Таз годишния екип ще се заеме специално с въпросите за обществените поръчки. Ще започне, може би, от частния сектор или здравеопазването, там където имаме най-много информация и данни. Европейските институции остават незасегнати. Да, прави сте, те трябва също да попаднат в полезрение положението. Това бе и моето намерение. Исках да посвета отделен раздел. Оказва се, че е много трудно комисията да се самооцени, защото държавите членки се самооценяват. Ако търсим такива решения за съвета и парламента трябва да намерим общ знаменател. Това е въпрос, който искам да обсъдя с вас. По какъв начин може да се направи сериозна оценка от независим орган, защото няма защо uh, си затваряме очите. Корупция има и в европейските институции. Какво можем да направим? Мандатите ни изтичат. Вие можете да приемете това като част от резолюцията от постстокхолмския период. Това би било един стимул за комисията и за държавите членки за последващи действия. Механизмите за контрол понякога страдат от недостъг на европейско финансиране. Това е почетен някои държави членки. За госпожа Гиом какво е усещането? Да, поняк... ние следим по умонастроенията, но и понякога трябва да кажем, че е, усещането за корупция понякога надхвърля обективната корупция, но ние много често трябва да задаваме и въпроса, вие самите участвали ли сте в корупционни процеси, така че да можем да постигнем резултат, който е валиден за всички държави членки трябва да се попрем на конкретни случаи, е, които стигат включително и до съда определението към господин Бронс. Е, злоупотреба с власт за лична изгода. Това е корупцията. Е, това е апропо и определението на ООН, общо прието и се използва и в академичните сфери. Да, поставяме въпроса за лобиране, финансиране на политически партии при отсъствие на прозрачност, подкупи и така нататък е, механизма, който прилагаме за следене, също а, има своите паралели, но това трябва да се при, свържи и с въпроса на корупцията. Трябва да направим сравнение с много страни и да се получим едни от други. Както вече казах, това е една първа, макар и много важна стъпка и следващите стъпки, следващите седмици ще бъдат много важни, защото ние не приключваме с това. Ще имаме втори доклад – и ще се опитаме да окажем натиск върху държавите членки, ще обсъдим съвета на министрите по ПВР и след това ще обсъдим и с парламента бъдещо изпълнение на препоръките. Благодаря, господин председател, за възможността да говоря пред вас. Благодаря за диалога и се надявам, че ще продължим диалога. Председателят, благодаря, госпожо Евро комисар, бяхте много любезна да ни представите първия доклад за корупцията в Европейския съюз. Можем само да се надяваме, че ще последва че ще последват нови стъпки за подобрение на нещата, защото темата става все по-важно. Не е достатъчно да направим анализи и проучвания на усещането сред гражданите за наличие на корупция, но говорим не само за евроинституциите и се надявам, че нещата ще се променят през едните години. А така че да се надяваме, че благодарение на по-усилена борба с корупцията ще успеем да ограничим и ще променим а, нагласите. Благодаря, госпожо Еврокомисар. Виждам, че колегите идват за гласуване, така че за сега се сбогуваме с вас. Podemos suspender minutos There will be a recess so that you can ще направим кратка почивка, техническа, за да се подготвите за гласуване, така че след 5 минути продължаваме. Моля, пригответе картите си.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

Благодаря ви. Дали сме готови вече? Много ви моля. Нека да продължим. Подгответе си електронните карти, заемете местата си. Моля за ред в залата. Try to see it and keep silent as we have a vote. Нека да запазим тишина. Чака ни доста тежко гласуване, ще отнеме доста време. We are voting here. The draft... Гласуваме проекто доклада, който току-що бе подписан от нашия колега господин Клод Мораес относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите в Европейския съюз и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Започваме. Както обикновено ще казвам номера на изменението, ще правим и проверки, когато това е необходимо.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 Now closed. Прекратете гласуването. Социалисти и демократи, един в повече има гласувал. Сега всичко е наред. Да видим резултатите. Прекратете. Борис closed. 25 за, 22 против, 3 въздържали се, приема се. И така. Желаете думата ли? Гласах, гласувах за господин председател, но съм си забравил картата. Значи добавете един глас за. Не се променя резултата по този начин, но направете така. И продължаваме с компромис номер 6 за против, въздържали се, приема се. 151 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 152 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153 Добре, ще проверим 152. Режим на гласуване. Now closed. Прекратете гласуването. Един от социалисти и демократи в повече гласувал. Сега, сега вече е добре. 20 за, 33 ма против, отхвърля се. 152, казва Председателя не. 153, извинете. Поправя се. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? Искате да проверим? Наистина ли? Добре. Електронно гласуване по 153. Now closed. Прекратете. 19 за, 33 против, отхвърля се.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 въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим за всеки случай. 180. 180. Моля, гласувайте. One too many S&D. One too many. Един от социалистите и демократите в повече е гласувал. Сега добре. Прекратете гласуването. 15 за, 38 против. Отхвърля се. 181 за. Против въздържали се, отхвърля се 182 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме 182. Моля, гласувайте. Now closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, не е ясно. Добре, да проверим. Много моля, Нека да проверим с електронно гласуване. Не беше ясен изхода от гласуването. Closed. Прекратете. It's clear in the check, of course, 34 against 7. 17 за, 34 против. Отхвърля се. Много моля, гласувайте с ясно вдигната ръка, иначе не е ясно за какво гласувате. Компромис 14. За против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за. за. Разбирам. Има тук едно половин изменение. 188. Първата част. Това е първата част от 14 компромис. Гласуваме първа част на 188. Не, гласуваме втората част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 компромис. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверяваме втората част на 16 ти компромис. 34 against 23. That was adopted. 34 за, 23 против. Приема се. Сега. We, we go 197 и 211, които са идентични. Favor. За. Против. Abstentions. Въздържали се. Приема се. Компромис 17. За. What would you like to? Eh? What would you like to, madame Матие? Well... Госпожо Матие, какво желаете? Да проверим ли? Окей. Okay. Добре. И така, проверяваме. 197 и 211. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 35. за, 22 против. Приема се. Компромис 17 за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 221 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. Продължаваме. 232. 232. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 21 компромис. За. Против, въздържали се, приема се. 236. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22. Желате да проверим ли? Добре. Електронна проверка на 237. Моля, гласувайте. The vote is open. Now closed. Прекратете гласуването. 32 Двама за, 25 против. Приема се. Компромис 22. Приема се. 240 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 241. За. Против. Въздържали се. Приема се. 243. За. Против въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245. Добре, проверяваме. 246. Моля, гласувайте. Closed. Прекратете гласуването. 24 за, 32 против. Отхвърля се. 245 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 244 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 247 за. против, въздържали се, отхвърля се. 248 за. Извинете, поправя се председателя 252. Не е в моя списък. No, but 248 is still alive. Но нали остава 248? А, разбирам, идентично е. В такъв случай продължаваме с 200. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 249 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 250 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 255 за против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се, 261 за, против, въздържали се, отхвърля се, 263 за, против, въздържали се, отхвърля се, 262 за, против, въздържали се, отхвърля се, 264 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, приема се. 270 за, проверяваме. 269. Така ли? Някой пожела проверка. Моля, гласувайте 269. Now closed. Край на гласуването. Okay. The vote is closed. 33 за, 25 против. Приема се. 270 за, против въздържали се, приема се 271 за, против. Не е ясно. Сега ще трябва да проверим 271 изменение. Моля, гласувайте. Now closed. Прекратете гласуването. 28 за, 27 против, близка близка разликата, но се приема. 272 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 270. Не, 282 за. Против. Въздържали се. Приема се. 279 77. Пропуснах ли го? Извинете. 277 съм пропуснал. Извинете ме. Нека да гласуваме. За. Против. Не е ясно. 277 изменение. Моля, гласувайте електронно. Closed. Край на гласуването. 25 за, 32 против, отхвърля се 279 за. Против, въздържали се, приема се 280 за. Против, въздържали се, приема се 281 за. Против, въздържали се, приема се 283 е оттеглено. 284 за. Против. Въздържали се. Приема се. 285 за. Искате да проверим? 284. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Now closed. Прекратете. 32 за, 26 против. Приема се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. Извинете, председателя се поправя, отхвърля се. Ком 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27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 25 за, 32 против, отхвърля се. 326 за. Поправя се председателя. 325 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 326 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 30 за, против, е, въз... въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, приема се. 330 Извинете, поправя се, отхвърля се. 333. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 334. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 336. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. Искате да проверим ли? Добре. Проверяваме 336. Hey, the vote is open. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 21 за, 35 против, отхвърля се. И така продължаваме с 335 за. Против. Въздържали се, приема се. 337 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за. Искате да проверим гласуването по компромиса ли? Окей. Okay. Мадам Матие. Добре, госпожа, госпожа Матие е, поиска да направим електронна проверка. Е, компромис 32. Компромис 32.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 то пада. О, извинете, поправя се председателя. 368 за. Против. Въздържали се. Приема се. 369 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 370 за Проверяваме ли? 369 проверяваме. Моля, гласувайте електронно. 369. What do we get? Резултат от гласуването. Моля, прекратете. 36 за, 21 против. excuse me, excuse me, adopted. Приема се. 371. Пада. Компромис. 370. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 371 пада. Компромис 36. За. против, въздържали се, приема се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, приема се. 381 за, против, въздържали се, Отхвърля се компромис 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 403 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до 421 за, против. Не беше ясно. 421 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но трябва да проверим. Гласуваме 421. Checking. The vote is open. Now closed. Прекратете гласуването. Приема се. 422 за. Против. Въздържали се. Приема се. 423 за, против, въздържали се, приема се. 424 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. 383 за, против, въздържали се, приема се. 429 за, против, въздържали се, отхвърля се. 430 за. Против. Въздържали се. Приема се. 431 за. Против. Въздържали се. Приема се. 432 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 43 за. Против. Въздържали се. Приема се компромис 44 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 45 за. Против, въздържали се, приема се. 442 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 46 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. 449 за, против, въздържали се, отхвърля се. 450 за. Гингст. Против, въздържали се, отхвърля се. 451 за против, въздържали се, отхвърля се. 452 за, против, въздържали се, отхвърля се. 453 за, против, въздържали се, отхвърля се. 454 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48, компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. 49. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 460. Не. Извинете. 466 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 50. Разделно гласуване. Три части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Не беше съвсем ясно. Нека да проверим втората част електронно гласуване. We go for the second part. The vote is open now. Моля гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 23 за, 34 против. Отхвърля се. Моля по-ясно да вдигате ръка. Трета част за. Против. Въздържали се от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 против, въздържали се, отхвърля се. 477 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 52 за. Да проверим ли? Проверяваме 477 с електронно гласуване. Now it's closed. Край на гласуването. 34 за, 24 против, няма въздържали се, приема се. Компромис 52 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 53 за, против, въздържали се, приема се. 482 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 54 за, против, въздържали се, приема се. 486 за, против, въздържали се, приема се. 487 за, против, въздържали се, отхвърля се. 490 за, против, въздържали се, отхвърля се. 489 за, против, въздържали се, отхвърля се. 488 за, против, въздържали се, отхвърля се. 491 за, против, въздържали се, отхвърля се. 492 и 93 и 94 съответно са идентични. Не, моля да ми извините, казва председателя. 492 и 93 са идентични за. Against. Против, въздържали се, отхвърля се. 494 за, против, въздържали се, отхвърля се. 495 за, против, въздържали се, отхвърля се. 496 за. Искате да проверим 94 или 95? 494? Проверяваме 495. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. 22 за, 34 има против, отхвърля се 496 за. Против. Въздържали се, отхвърля се 497 за. против, въздържали се, отхвърля се. 498 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 55 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 56 за, против, въздържали се, приема се. 507 за против, въздържали се, отхвърля се. 508 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? 57. Моля, гласувайте. Компромис 57. Гласувайте. Now closed. Прекратете. 37 за, 20 против. Приема се. Преминаваме 512-513 идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 514 за. Против. Не беше ясно гласуването. Моля, режим на електронно гласуване 514. Now closed. Прекратете. 36 against 21. 36 за, 21 против. Сега е ясно. Приема се. 515, 516 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 518 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 519 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 520 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 521 за против, въздържали се, приема се. Citations and recital. Сега преамбюла, първо изменение за против, въздържали се, приема се. Трето изменение. За против, въздържали се, приема се. Сега. Четвърто. За. Против, въздържали се, приема се. Пето за. Против, въздържали се, приема се. Сега 8, 9, 10, 11, 12, казва ораторът блок за. Против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се. 60-то компромисно за, против въздържали се. Приема се. 61 то компромисно за, да, 60 гласувахме. 61. Против. Въздържали се. Приема се. Сега отиваме на 16-то изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. 20-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 25-то изменение против, въздържали се, отхвърля се. 64-то за. Моля да проверим. Още на 25-то ли? 25-то проверка по електронен път, моля. Започнете гласуването. Прекратете. 24 има за, 32 против, отхвърля се. 64-то компромисно против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. 300, отхвърля се това, а 300 как е? Против, въздържали се, приема се. 31 за, против, Отхвърля се. Но, но моля ви, вдигайте ръка, за да е по-ясно. Да, верно, молихме се от това вдигане на ръце, но аз все пак не мога да определям. 65-то. За? Против, въздържали се, приема се. 33-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. Пето за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за. Против Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 66 за. Против. Против. Въздържали се. Приема се. Сега какво става? Имаме 46 за. 44-45 патът мисля, или греша. Не, прави сте, прави сте. Всъщност, Живи са още, гласуваме ги. 44 45-то, понеже са тъждествени едно на друго, за двете, против, въздържали се, отхвърлят се. Отхвърлят ли се? Хайде да проверим дали се отхвърлят. Проверяваме. 44-то, 45-то, проверка. Нали така? А Клод нещо ме объркахте. Така виждам, координаторът казва да, значи да. Значи, има един повече имат социалисти и демократи обаче. Прекратете гласуването. И сега вече е ясно, че се приема. Така. 46. За. Против. Не е ясно. Май, май се приема, но... М? Проверка. Моля ви да, да вдигате ясно ръка. 46-то. Започнете гласуването. Прекратете. Тридесет на 26. Приема се.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 Нали, да инак не виждам, ако не вдигате ръце, не се получава така критична маса на изразена воля. Значи 62, моля, нещо, замяна някаква се прави на място. Is it okay? Now, 33 against 23. Да, 33 е, на 23 приема се. Тъй. 63 за Против. Въздържали се. Приема се. 64-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66-то за. Против въздържали се, приема се. Компромисно 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, мисля, че се приема, но 73-то значи проверка, 73-то. Започнете гласуването. No. Прекратете гласуването. Ясно отхвърлено, категорично. That is Yeah, yeah, I know. 74. Така, 74-то за... Против. Ако социалисти и демократи не се изяснят, аз не, не виждам. 74-то е това. Гласуваме 74-то да повторим, моля ви.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 31 на 26. Приема се. 79 за. 79-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81-во за. 81-во. Против. Проверка. Не стана ясно. 81-во. Гласуваме. Прекратете. Тридесет трима на 25 има приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Приема се. 84 -то. 84-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 85-то за. What do you want to check? Какво искате да проверим сега? 83-то и 84-то. Добре. 83-то гласуваме. Проверка. 83-то. Така. Започнете, прекратете. Тъй, гласувахте. 35 има, 23 има, приема се. А сега 84-то проверка. 84-то гласувайте. Прекратете. Същото приема се. 85. За. Против. А социалистите? Не се вдигат ръце там. Значи сте за. Добре. 86-то. За. Против.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 беше прието. Или? Значи, извинявайте, аз съм се объркал. Всъщност, ясно се приема. 94-то. Хайде добре да проверим. 94-то започнете гласуването. Беше прието. Сега, прекратете гласуването. 42 на 15 има. 95 за, Против. Тук трябва да проверим. 95-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Прекратете. 28 на 26. Приема се. 96-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 117 сега. 117 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 119. Моля. 119. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за. Против. Въздържали се. Приема се. 120 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега най-сетне целият текст, изменение и допълнение. Гласуваме по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Прекратете. 33 срещу 7, 17 Въздържали се, приема се. Благодаря ви, господин Мораес. Но това не е краят. Не е краят. Още един вод, който е също така комплициран. Оценка на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава. We still have a vote to go. Don't desert. Don't desert. Моля ви, не дезертирайте, казва председателят. Имаме още едно гласуване. Не напускайте залата. Онези, които се самоотлъчват, поне да го правят тихо. Моля, моля ви, хайде, хайде да се опитаме да свършим работа. Моля. Тишина. Тишина и внимание. Гласуваме. Тръгваме. 37 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно първо за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 Проверка ли искате? Добре, третата част. Само третата от трето. Мисля, че се прие, но хайде да видим кой излиза. Поне аз това видях. Прекратете трета част от трето. Трета част от трето. Прекратете гласуването. 12 на 38 отхвърля се. Така. Четвърто компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 и 70 блок за. Против. Въздържали се. Приема се. 72 за. против, въздържали се, проверка, не, не, така би, преди това видях, обаче се оказа, че бъркам, така че, да проверим тези две еднакви, 69, е, извинете, не, 72 проверяваме, 72 гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 31 на 20. Приема се. Пето на Юри на юридическата... Не, момент, момент. 73-то. 73-то за... Против. Задържали се, отхвърля се. Правната пето за, против. Е... 73, checking. The board is open. Не, проверка на 73-то имаме в момента. 73-то проверка. Прекратете гласуването. На 48 против, на 4 за, това ако не е отхвърлено, не знам какво е. Пето на юридическата направената комисия за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Шесто на правната за против, въздържали се, отхвърля се. Сега преамбил. Първо, за, против, въздържали се, приема се. Първо направната за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ направната за, против, въздържали се, отхвърля се. you 2. Is that so? Проверка на правната на второ изменение правна комисия. Проверка второ изменение правна комисия. Прекратете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. И така, Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто. За. Против. Не е ясно. Не е ясно. Хайде да стане, моля ви се. Шесто. Ще проверим шесто. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Така, очевидно, трябва да се вдигат ръце, иначе е ясно. Седмо изменение гласуваме. Седмо за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно, против, въздържали се, приема се. Петнайсто за, против, въздържали се, приема се. Шестнайсто за, искате петнайсто да проверим. Добре, проверяваме петнайсто. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 33 на 18. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето компромисно за. Е, проверка на 16-то. Проверяваме 16-то. Започнете гласуването. Прекратете. 34 на 17. Приема се. Пето компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против въздържали се, отхвърля се. 25-то за, против, въздържали се, приема се. 6-то за, против, въздържали се, приема се. 29-то за, против, въздържали се, приема се. 30-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 31-во, 30-то искате да проверим ли? Проверка на триисто. Започнете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. Така. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Правна комисия, точка от преамбила е. За против, отхвърля се F в правна комисия. Против, отхвърля се 36 за против, въздържали се. Приема се. правна се. Против, въздържали се. Отхвърля се. Правна Д. Против, въздържали се. Отхвърля се. И сега са изменени допълнения по електронен път целия текст. Започнете гласуването. Така, какво, какво се получава? Прекратете гласуването. 34 срещу 16 ма, един се е въздържал, значи успяхте все пак. <laughs> Благодаря ви, госпожа Гонц. Така. Имаме ли още нещо? Толкова за днес. Подновяваме работата си утре в 9 сутринта. Благодаря на всички ви. Sorry, I'm sorry. I'm sorry, there's... Извинявайте, имаме още една точка за госпожа Гомес, Гомеш като докладчик. Госпожа Гонс ще докладва по един конкретен въпрос. Няма да е дълго, но нека да й дадем думата. Моля, останете. Eh, наистина съжалявам, че трябва да ви задържа само за две минути. Става дума за становище, по което се взе решение в последния момент. Председателя, приказвам колегите в залата да проявят известно уважение към докладчика, който има думата. Слушаме ви. Е, благодаря за издържливостта бюджетната комисия реши, че искат да изготвят доклад за изводите от многодишната финансова рамка. Ние също имаме възможност да дадем становище. Това бе решено в последния момент. Както винаги, всичко е спешно, решава се в последния момент. Така че опитах да говоря с колегите, които имат отношение към многодишната финансова рамка и преговорите по нея. Така че от една страна ще отчетем свършената работа от докладчиците и постиженията. Работата им е наистина много сериозна и всички казаха, че е било много трудно да се водят преговори без информация за окончателния бюджет, за съдържанието, за крайните е, цифри, е, така че има фондове, които наистина са много важни за това комисията и председателството са да, дали информация за фондовете по въпросите на правосъдието, но не и вътрешни работи, така че комисията и съвета са решили да не вземат под внимание пред мнението на парламента. От нея е много време да разделим двата фонда. Нашата комисия бе, има участие в надзора и оценките на, на фонда фондовете. Говореше се за, предлагахме приемане делегирани актове, е, но другите две институции не се съгласиха. Така че за нас остава малко място в цялата схема. Искаме да споменем това в измененията, като е, така настояваме пред комисията да отчете и ролята на третия сектор, на гражданското общество, така че да, да бъдат предвидени разходи и за тях. И, и има само едно предложение. Можем да работим с измененията само на английски, иначе няма да успеем, защото най-късно до 18 февруари което е другия вторник, трябва да внесем измененията. В противен случай няма да можем да се включим в това становище на комисия бюджет. Исках, съжалявам, че ви занимавам, но наистина беше важно. Някой иска да вземе думата ли? Моля, не, не вдигайте шум. Е, слушайте внимателно. Да, е, не е много вълнуващо, както въпроса за борбата с корупцията или правовата държава, но това е също важно ние да имаме участие в е, преговорите за многодишната финансова рамка. Но, все пак е важно. Благодаря на всички, които се изказаха по въпроса. Ще, ги, ще вземем предвид мненията и съжаляваме, но няма друг начин да участваме. Така че 18 февруари измененията на английски моля. Това е крайния срок. Извинявам се още веднъж Председателят благодаря за направеното е, изложение. Е, ако някой желая да вземе отношение, да постави въпрос, да, разбира се, имате тази възможност, господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е наистина добро становище, но трябва да отбележим някои общи неща в него, защото в преговорите по тази многогодишна финансова рамка, мнението на парламента не бе игнорирано, защото сумата бе е, приета в е, съвета и Европейския съвет, а ние можем да кажем да или не. Това по правилата, но можем да направим повече, ако разгледаме всяка глава всички теми, където имаме, имаме съвместно вземане на решения, включително вътрешни работи. Е, така че да тръгнем отдолу нагоре, а не да ни спускат нещата отгоре надолу. Това е нормалният начин, по който се съставя един бюджет. Не да се опитваме да налагаме нали, да искаме е, големи подаръци и така нататък, но да направим преглед на всички европейски политики и е, изискванията, които са необходими, които трябва да бъдат изпълнени, за да се реализират тези политики. Това е което мога да кажа. Госпожа Ганс, да, ще се радвам да помисля по този въпрос госпожа Ламбард. За нашата политическа група мога да кажа, че разбира сме сме съгласни с насоките, насочеността в това становище. Ще предложим някои изменения, но мисля, че казаното относно е, начина по който е поставен парламента в невъзможност, е, наистина трябва да се има предвид. Трябва да бъдем по-силни. Напълно съм съгласна с казаното по този въпрос. И е, тук мисля, че трябва да си поговорим и за вътрешната координация в парламента и то в най-скоро време защото очевидно не вървим всички в една посока в усилията си. Председателят са още две изречения. Има срок много кратък, но ще се радвам да ми дадете измененията си. Господин Маринеско и госпожа Джен Ламберт. Нямам нищо против да изразим по-критично мнение, но това ще е предложение за Комисията по бюджета, които също ще бъдат критично настроени. Но трябва да се опитаме да направим максималното специално, що се отнася до вътрешните работи. Така че да бъдем критични, ще се радвам да вземем предвид и вашите изменения. Повтарям, 18 е, е крайния срок. Имаме, имате на практика два дни. Благодаря много. Председателят благодаря за кратките коментари за представянето на проекто доклада. Мисля, че свършихме работа за днес. Утре в 9 сутринта ще се видим отново. Благодаря на всички.